Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start our... Добър ден, дами и господа. Нека да започнем заседанието си. The observații, propuneri. Dacă nu sunt, considerăm agenda adoptată. Ако няма коментари, дневния ред ще, ще се счита за прият. Предлагам ви да започнем с първата точка, по-точно втората съобщения на председателя. В момента нашата председателка участва в триалога за мерките за финансово регулиране и след края на срещата тя ще се върне, ще заеме председателското място. Искам да ви прочета онова, което ме помоли да прочета. Днес след обяд ни предстои доста натоварен дневен ред и както виждате от приблизителната програма, ще е необходимо да се ограничи времето за всяка точка. Това не е идеалното, но като имаме предвид трудностите, ще се наложи да го направим. Ето защо ще помоля изказващите се да имат това предвид. Второто съобщение. Вече ви информирах че е предвидено извънредно заседание на комисията в понеделник 5 юли между 7 и 9 часа вечерта. Междувременно комисарият Оли Рен потвърди, че ще може да присъства на заседанието тази вечер. По, по време на това заседание за рамката за стабилност в Съюза, особено по-конкретно в контекста на еврозоната, ще бъде представен от господин Фейл. Третото съобщение. Поискахме е, разрешение за друго извънредно заседание в четвъртък, 8 юли между 9 и 11 часа сутринта. Проект, дневния ред на заседанието по всяка вероятност ще включва агенции за кредитен рейтинг и годишния доклад на Европейската Централна банка. Това са съобщенията, които председателката ме помоли да ви предам. Сега Искам да представя господин Алгирда Семета, комисар за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите. Той ще ни представи основните приоритети на своята работа. Господин комисар, имате думата. Разполагате с 15 минути. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. По време на последното ми участие в работа на вашата комисия, си спомням, че вие проявихте силен интерес към въпросите на данъците. Надявам се, че ние ще продължим работа по основните ни приоритети. Ще, поставя основните моменти в законодателската програма в областта на данъчното облагане. Кризата ни потикна да преразгледаме и преосмислим економическата активност, за да се възстанови за да тръгне Европа отново по пътя на благоденствието, ще са необходими усилия както на национално, така и европейско ниво. Последните събития показаха, колко е силна взаимната връзка между економиките на държавите членки. Обеден съм, че координацията е задължителна и комисията играе важна роля. Аз съм готов да мобилизирам всички инструменти, с които разполагам, за да се направи така, че националните политики функционират в съзвучие една с друга. Обеден съм, че Европа се нуждае от дебат за данъчното облагане. Ето защо аз смятам да посещавам редовно вашата комисия и да разговарям с вас. Обеден съм, че вие можете да дадете ценен принос. Надявам се, че днес ще представим конструктивен дебат по основните моменти. Качеството на приходите в контекста на засилена координация участието на данъчната политика в устойчиви растеж и доброто управление и данъчното облагане. Първо, качеството на приходите. Няколко думи за значението на качеството на приходите в контекста на стратегията за изход от кризата. В светлината на сегашните економически и финансови трудности, Държавите членки трябва да разработят амбициозни програми за фискална консолидация. Никой не поставя под значение е, ролята на качеството на разходите. Като имаме предвид обаче качеството на е, данъчните приходи, не можем да кажем, че то е по-маловажно. Основните въпроси са преосмислене на данъчната политика, как да се използва тя за насърчаване на инвестициите и насърчаване на по-зелената економика. Всяка държава членка ще трябва да вземе решение за това какъв да бъде нейният подход. Обеден съм обаче, че 27 едностранни и некоординирани подхода не са най-добрият подход и път напред. Ето защо в момента работя по анализа на националните на, на, на реформите на националните данъчни политики, възоснова на този анализ ще разгледам с държавите членки въпроса за това как да се излезе с инициатива за данъчна политика създадах осново, възстанових групата с данъчната политика и ще й бъда председател. Помолих всяка държава членка да излъчи представител, за да можем на политическо ниво да видим как можем да постигнем напредък по въпроса на данъчна политика, ориентирана към растежа. В този контекст аз смятам да разгледам ролята на финансовата система. Политическият дебат е оживен и остават няколко нерешени въпроса. Дали институциите трябва ли да се облагат с данък кооперациите? Трябва ли да има хармонизация или координация на национално ниво? Трябва ли Европейския съюз да действа самостоятелно? как да се разпределят приходите от тези данъци. Комисията вече предложи първата стъпка и предложи въвеждането на банков налог като елемент на надежна рамка за преодоляване на кризата. Вашата председателка през март предложи една рамка и на тази основа ние обсъждаме въпроса за, дан... за банков данък. Аз смятам, че изхода от дискусиите на заседанието на Г20 показа основ, огромното предизвикателство, пред което сме изправени, когато търсим глобален подход. Сега трябва да видим дали Европа може и трябва самостоятелно да облага с данък финансовите операции. Освен това, ако искаме да постигнем напредък, трябва да оценим въздействието на данъчното облагане върху економиката на Европейски съюз. Второ, данъчно облагане за устойчиво развитие. Сега ще кажа няколко думи за, за а, насърчаването на единния пазар и насърчаването на растеж в контекста на стратегията Европейски съюз 2020 година, както каза господин Марио Монти в своя доклад. Силната економика на Европейския съюз разчита на силен пазар, в който бизнесът може да реализира напълно своя потенциал. Добрата данъчна политика е задължителна за доброто функциониране на вътрешния пазар. В усилията ни да изградим отново и да посилим своите економики, това може да даде възможност да се решат и въпросите, свързани с климатичните промени съществуват твърде много данъчни пречки в единия пазар. Обеден съм, че данъчното облагане може да стане по-облегчено за фирмите, така че те да могат да инвестират в различни страни. Докладът на господин Креч подчертава, че ние трябва да поставим акцента върху хората. Всеки ден аз се натъквам на пречките, които данъчното облагане създава пред хората. Двойното данъчно облагане, данъчната дискриминация са сред основните ми приоритети. Какво е постигнато до тук? На 27 април ние започнахме консултация и попитахме фирмите и гражданите да споделят с нас проблемите, свързани с данъчното облагане при трансгранични дейности. В петък започнахме нова публична консултация насочена към трансграничните проблеми. Целта е да се оцени характера и степента на тези проблеми. На тази основа ние ще оформим своя отговор. Що се отнася до намаляване на разходите за спазване на изискванията, радва, се радвам, че съветът постигна споразумение за ДДС. Предложението на Европейския парламент е по-амбициозно, но независимо от това документа на съвета представлява стъпка напред. Също така смятам да предприема действия за първо хармонизация на основата на корпоративния данък. Трябва да се премахнат скъпоструващите несъответствия между националните системи. Ще се намалят разходите за предприятията, които работят в повече от една държава членка. Второ, ще представя зелена книга за преразглеждане на системата ДДС, за да се види как да създаде по-благоприятна среда за бизнеса. Трето, възоснова на резултатите от обществената консултация ще предложа на колегията съобщение, в което е представен план за действие за решаване на проблемите с двойното данъчно облагане, данък върху наследство, данък удържан при източника и други, които засягат в най-голяма степен гражданите. Аз смятам, че е време да започнем работа по зелено данъчно облагане в съответствие с нашите цели за преодоляване на климатичните промени. Колегията проведе дебат миналата седмица за преразглеждане на директивата за енергийния пакт. Беше постигнат консенсус по това, че сегашната система не функционира толкова добре, колкото трябва. Тоест не насърчава енергийната ефективност и борбата срещу климатичните промени. По време на дебата се очертаха няколко много важни въпроса. Аз ще ги отчета, когато е, подготвям оценката на въздействието, която ще върви заедно с е, доклада. Трето. Доброто управление в данъчната област. Ще приключа с е, значението на събираемостта особено в момента на економически трудности. Европейския съюз трябва да засили борбата си срещу данъчните измами и да продължи да бъде начало на усилията за добро управление на международно ниво. Съветът постигна съгласие за даването на Еврофиск в началото на този седмица. Еврофиск ще бъде многостранен механизъм за ранно предупреждение, насочен към борбата с измамите. На международно ниво е постигнат напредък по отношение на данъчното облагане и развитието. Целта е да се насърчат принципите на добро управление в развиващите се страни. Последното заседание на ЕКОФИН призова за преговори с Швейцария и Лихтенштайн, за да прилагат и те принципите на кодекс на поведение по отношение на данъчната конкуренция. Моите служби вече започват дискусия с Швейцария по този въпрос. За бъдеще аз съм убеден, че ние трябва да продължим усилията си срещу вредната данъчна конкуренция вътре в Европейския съюз с международните партньори. Споделям становищата за по отношение на доброто управление и данъчната политика. Разширяването на принципа на кодекса поведение към трети страни не е достатъчно. Обхвата на кодекса за поведение трябва да се преразгледа в сътрудничество с държавите членки. Друг приоритет е напредък в ЕКОФИН за така наречения пакет за добро управление. Там е включена директивата за спестяването и административното сътрудничество и споразуменията за борба срещу измамите с трети страни. До сега резултатите не бяха а, окончателни и не съответстваха надежда на председателството. Преговорите вървят трудно. Надявам се, че с белгийското председателство ще успеем да постигнем споразумение. Господин председател, госпожи и господа депутати, представих трите стълба на моят дневен ред. Аз мятам, че европейската данъчна политика се основава на разбирането, че не можем да постигнем целите си, като като продължаваме да следваме политиката на изолация. Ако успеем да вървим напред, ще приемем данъчна политика, която да е благоприятна за гражданите и фирмите. Съветът е, е този, който ще вземе решение. Вие също играете важна роля, като изразявате своята подкрепа тук в парламента и в вашите страни и е много важно е, за осъществяване на това недовършено измерение на европейската интеграция. Благодаря за вниманието. Е, надявам се, че ще проведем ползотворна размяна на мнения. Благодаря много, господин комисар. Искам да припомня на колегите, че Комисията по економически и парични въпроси провела структурирани разговори с четиримата комисари. Комисаря Алмуния, комисаря Бърния, комисария Рен и сега комисаря Шемета. Давам думата на господин Булман. Благодаря ви. Господин комисар, това, което ни казахте, звучи разумно. В Европейския съюз е необходима една по-интензивна дискусия за данъчната политика. В никакъв случай не бива да го поставяме под съмнение. Това е така. Ще ви помоля да направите оценка на ситуацията след Торонто края на тази седмица, за да знаем къде е, сме в момента. Мога предварително да ви кажа аз как оценявам нещата. Не постигнахме напредък по отношение на някои от основните въпроси във връзка с преодоляването на кризата, тъй като Европейския съюз не можа да демонстрира сплотеност и единодушие бързо развиващите се економики е, не могат да разберат защо те трябва да се напъват да ни помагат, след като ние не можем сами да си решим проблемите. Същото се отнася и до САЩ. Е, след като Европа не може да излезе с един пакет от мерки, е, с един пакет от импулси, останалите не са склонни също да предприемат необходимите усилия. Така че ние трябва на всяка цена да приемем за себе си един такъв пакет. Ние тук в е, е, Европейския парламент вече взехме едно такова решение, за гласувано с мнозинство. Необходими са ни е, промени по отношение на корпоративния данък, по отношение на данъка, който се събира при източника. И затова настояваме комисията на основата на един задълбочен анализ да предостави на вниманието на всички нас конкретно предложение. Не бива да продължаваме по този начин, защото става дума за една политика, която е вредна за Европейския съюз и вредна за останалите участници, за останалите играчи в света. Европейския парламент не само ви помоли, не. Европейския парламент настоя пред вас, призова ви най-настойчиво да направите това, още преди няколко месеца. Thank you for your question and, uh... Благодаря за вашите коментари и за вашия въпрос. Мисля, че резултатите от срещата на Г-20 са съвсем ясни. Европейският съюз отида на тази среща с настояване да се обсъди въпроса за налога върху финансовите транзакции в глобален план. В Г20 въпросът се обсъди в много големи подробности и резултатът от обсъждането е такъв, че е изключително трудно да се постигне споразумение на глобално равнище по отношение на данъчното облагане на финансовия отрасъл. И както знаете, ние в комисията вече предложихме банковия налог като възможност за решение на евентуални бъдещи проблеми в финансовия отрасъл. Но мисля, че сега е вече е време да се направи анализ на евентуалните предложения за данъчното облагане в финансовия отрасъл. Аз вече съм се обърнала към служителите на комисията, за да направят оценка за данъка за финансови транзакции или за другия вариант данък за финансова дейност. А, нещо друго, което се а, обсъждаше. Необходимо е да направим оценка и на двете альтернативи и да вземем предвид, че ако се вземат такива решения, те трябва да се вземат не на глобално равнище. Така че трябва тук да обърнем внимание на въпрос за конкуренцията и след като е направен анализа, да обмислим възможностите да се включат всички заинтересовани страни, включително и парламента и държавите членки, и да се стигне до решение за следващите стъпки в тази област. Давам думата на господин Ламберт. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Шемета. Добре дошъл не само на вас лично, а Добре дошли са и много от нещата, които казахте. Напълно съгласни сме с много от нещата, които казвате. Хареса ми това, че е, е, според вас е добре да се използва набраната е, двигателна сила по отношение на обсъждането на данъчните въпроси в Европа. ние също така приветстваме и вашето желание да се е, ангажирате е, е, да работите сътрудничество с нас, нещо, което вие заявихте още когато дойдохте тук като кандидат-комисар. Всичко това е отлично. Приемаме много от целите, които сте очертали и също инициативата в областта на данъчната политика. Когато ставаше дума за позиция на Херман Ван Рампой, се оказа, че неговата позиция е доста по-различна от това, което вие искате да направите. Това не означава, че трябва да спрете, но трябва да имате предвид, че в някакъв момент тези две двигателни сили трябва да се съберат, защото в крайна сметка бюджета е, е съставен от приходи и разходи. Сега, когато става въпрос за g 20 действително добре да имаме предвид какво се случи там. И тук е, трябва да зададем няколко въпроса. Дали трябва сами да действаме или да работим с, е, в глобален план? Това е същото като с въглеродният влог и с крайна сметка и там бихме искали да има глобално решение, но междувременно трябва да действаме сами. Така че и в областта на, финансова, на данъка върху финансовите транзакции Европа трябва да поеме водещата роля. Ние вече сме го правили в други области и сме доказали, че това помага за конкурентоспособността на европейските предприятия. Същото въжи и за данъчната политика. Говорим за възможните е, проблеми, свързани с конкуренцията, които могат да възникнат от този данък върху финансовите транзакции, но без да ги е, омалуважавам, все пак е, нека да ви припомня какво се случи с мерките по отношение на въглеродния двуокис. Там си мислехме, че ще има много големи проблеми за предприятието. Оказа се, че не е така. А сега вече имаме в общи линии само 5 отрасъла, а не 162 отрасъла, които могат да се повлияят. И мисля, че тези отрасли в Европа са достатъчно силни, за да могат да се справят с данъка върху финансовите транзакции. Що се отнася за разпределението на събраните по този начин средства, смятам, че тези приходи трябва да текат към бюджета на Европейския съюз, а не към, Евро... не към държавите членки. И оттам нататък да се види каква част от средствата да бъдат преразпределени към държавите членки, може би чрез намаляване на техния принос към бюджета и каква част да остане в бюджета. Така че трябва и държавите членки да е, получат е, някакъв някакви ползи тук, но и Европейският съюз също да получи част от тези средства. Защо? Още преди две седмици в парламента се гласува резолюция, в която ясно се заяви, че има нужда от средства за подкрепяне на тези мерки. и това може да е добър начин този данък да рестартираме економиката. Надявам се, че е, ще продължите да действате и през лятото, ще продължим да ви подкрепяме. Благодаря. Благодаря много за тези мили думи. Благодаря за това, че приветствате създаването на групата за данъчна политика. Смятам, че е много важно да се провеждат политически дискусии и дебати по данъчни въпроси в Европейския съюз, тъй като в момента се сблъскваме с сериозни проблеми. Оказва се, че има технически дебат, но политическия дебат по данъчните въпроси не се провежда. Затова съм съгласен с вас, че е добре да говорим за връзките между разходите и приходите, защото фискалната политика не се занимава само с приходите, занимава се и с двете страни на бюджета и е, за това трябва изключително разумно да подхождаме и е, да въвеждаме консолидации, които са необходими за много държави членки, но също времено да го правим по един интелигентен начин. Що се отнася до данъка за финансовите транзакции? Както казах, след е, срещата на Г20 нещата се поизясниха и е необходимо да направим вече един пълен подробен анализ на различните възможности. Говорихме в подробности каква ще е данъчната основа, например, за какво говорим тук. За акции, за облигации или пък за деривативи. В крайна сметка, тук говорим за различни типове приходи е, и е, по различен начин може да се изчислява този възможен данък. Аз съм напълно отворен е, към различните варианти. Трябва да се анализира всичко, да се обсъдят нещата и с вас, и с държавите членки, и в рамките на политиката на групата за данъчна политика, за да се вземе решение как да вървим напред. Благодаря, госпожа Мерей. Си има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да се върна на това, което казаха двамата колеги за данъка върху финансовите операции. Но освен вашия мандат, като член на Европейската комисия, мисля, че вие отговаряте и за този въпрос, когато обърнем внимание на кризата, в която госпожо Берес казва председателя. Бихте ли изчакали за малко, тъй като преводът на английски язик не работи? Госпожа Берес казва, не знаех, че има трудности при превеждането от френски на английски. Just a moment. Est-ce que le commissaire a mis euh, sur, le 2 yes, 2 I have English. Yeah, no, it's, uh, it's you okay. have not. Okay. Okay. okay, I'm sorry, Mr. Beres, but that is the situation. Yeah. Alors, euh, je... Ще се върна на това, което казах преждеговорившите оратори за данъка върху финансовите операции. Ще като член на Европейската комисия, отговарящ по финансовите въпроси, мисля, че в Европа има стремеж да поемем отговорност, така че данъчните, данъците и данъка върху операциите да заемат централно място. Необходимо е да поемете инициатива и на европейско ниво, за да се въведе този данък върху финансовите операции. Това ще се посрещне с разбиране от нашите граждани. Би трябвало да поемете инициатива и по няколко други въпроса, които не могат да се заместят с други данъци. Когато слушам дебата, става дума или Става дума или за данък върху финансовите операции, или за стратегията за излизане от кризата, но това са различни неща. Данъка върху финансовите операции има регулативен характер. Той може да регулира финансовите пазари и също така ще доведе до приходи за финансиране на инвестиции, от които имаме крещяща потребност. От тази гледна точка заключенията на Г20 са разочароващи. Те са пред мен. Никъде не виждам нещо казано за данък върху финансовите операции, що се отнася до фонда за излизане от кризата. В анекс първи там се споменава този въпрос, но не се казва нищо конкретно. Е, нищо конкретно по отношение на нашите очаквания. В заключенията на Г20 има един въпрос, който се оказва малко демодиран, но заедно с това той беше изключително важен по време на предишните заседания и това е борбата срещу данъчните убежища. Това излезе, този въпрос излезе от мода и Г20 не се занима с този въпрос. Те се, Г20 обръща внимание на въпросите на развитие, а знае много добре значението и приноса, така да се каже, на данъчните обежища към лишаването на развиващите страни от а, а, приходи. Ако председателят ми разреши, ще задам няколко въпроса. Първо, и слушах ви с голямо удоволствие, когато казахте, че ще се върнете към въпроса за данъка върху фирмите. Въпрос, който не беше приоритет в началото на мандата ви. Много труден въпрос, но той е задължителен особено ако е, дължите, ако държите на пакета, предложен от господин е, Монти. На каква основа смятате да възстановите работата? Какво ще е, ще надграждате ли върху работата, извършена от вашите предшественици? Бихте ли ни казали нещо повече по въпроса? И също така, до каква степен трябва този въпрос да бъде свързан с други аспекти на пакета Монти. Там в този пакет има някои много либерални аспекти, които са силно застъпени. Въпросите свързани с данъчното облагане не са толкова силно подчертани, остават малко в сянка вторият допълнителен въпрос. Вие не се занимахте с въпроса за фискалните системи като стимул за краткосрочните възнаграждения в системата на управлението на предприятията. Смятате ли да работите по тези въпроси и как? последен въпрос в работната група, председателстван от господин Ван Ромпой, е, се обсъжда въпроса за санкциите спрямо държави и членки, които е, нарушават приятите правила. От известно време насам с някои наблюдатели ние предлагаме да се помисли за така наречени интелигентни санкции, а, така че да не се а, предизвикат антиевропейския настроения. Например, държава, която страда от прекомерен дефицит, би може да увеличи ДДС, данъка върху въглеродните емисии и се надявам комисията да обмисли санкции по този въпрос. Бихте ли ни казали няколко думи по този въпрос? И е, смятате ли да предприемете нещо съвместно с комисаря Рен? Благодаря. Благодаря. Тук имаше доста въпроси. Ще се подчертаят, ще се постарая да отговоря на някои от тях. За данък върху финансовите операции и финансовите дейности. И двата данъка имат своите предимства и недостатъци. Ние трябва да направим внимателна оценка на тях и да започнем дискусии с вас. По-конкретно за това как да продължим напред. И в тази връзка, когато споменахте краткосрочните аспекти на възнагражденията, нашите анализи, анализите на МВФ показват, че въпросът може да се реши по-успешно от данъка върху финансовите дейности, тъй като там влизат печалбите на предприятията в зависимост от замисъла на този данък. Може в тази светлина да се реши въпроса за краткосрочния подход при възнагражденията. Ние приключваме оценка на въздействието за CCTP. Това е необходимо, защото и това е, е консолидираната е, база, консолидираната основа на корпоративния данък. Необходимо е да се опрости предложението така, че да съответства и на интересите на малките и средни предприятия, които искат да разширят своята дейност и да работят в други страни. Моите служби работят по оценка на въздействието, за да се даде отговор на няколко съществени въпроса. Дали трябва да има обща основа или обща консолидирана, ако тя е обща консолидирана данъчна основа, дали тя да бъде факултативна или задължителна. Тези оценки се, са в процес на изготвяне и се надявам да бъдат приключени до края на тази година и до година да излезем с предложение за консолидираната база за корпоративния данък. По въпроса за санкциите, в сряда ние ще обсъдим в колегията предложенията на Комисията за економическото управление. И мога само да кажа, че ние си сътрудничим тясно с комисария Рен. И мисля, че това, което ние ще представим, е, има е, значение. Вие сте права, когато казвате, че данъчната система трябва да бъде замислена по такъв начин, няма да е, вреди на държави членки, които без друго изпитват е, затруднения. Благодаря. Господин Клуте има думата. Благодаря. Господин комисар, и аз бих задал въпрос във връзка с данъка върху финансовите операции, но междувременно колегите ви зададоха този въпрос и вие отговорихте доста подробно, така че няма да повтарям въпроса. Ще се задоволя да кажа, че интересът към този въпрос е, не е случайен. Европейският парламент е, следи много внимателно всичко, което се случва във връзка с е, дискусията за данъка върху финансовите операции. Нашето впечатление е, че е, нещата са спешни и не търпят отлагане. По отношение на Гърция и по отношение на оздравяването на бюджета в други държави, Европейският съюз до този момент реагира доста бързо, е, непрекъснато се обещаваше на населението, на гражданите, че банките ще си поемат своята част от отговорността и ще трябва да плащат, а до този момент това не се е случило след като ние ще трябва да поемем е, един голям дял, е, който ще се стовари върху плещите на гражданите, именно по излизането от кризата, мисля, че е крайно време да направим е, обещанията реалност и наистина да въведем този данък. Още нещо ще кажа. През последните дни в германските вестници бе съобщено, че ДДС в Румъния е увеличен с 5%. Това означава, че е, заздравяването на публичните е, средства на държавния бюджет става за сметка най-вече на най-уязвимите, най-бедните слоеве от населението, защото те пропорционално ще трябва да понесат бремето от увеличаването на ДДС. Това не бива да се случва. Говорилите преди мен говориха и за необходимостта нещата да станат в е, една спокойна обстановка и да се отчитат интересите на всички слоеве от населението. Да се въведат уравновесени механизми, а това в Румъния очевидно не е така. Благодаря. По първия ви въпрос аз вече казах на няколко пъти, че ще се опитаме да направим този задълбочен анализ максимално бързо, за да започне дискусия между заинтересованите лица. По въпроса за ДДС, вие знаете, че на ниво Европейски съюз ние искаме минимален прак на ДДС, който е 15%, няма що се отнася до максималния прак, има джентълменско споразумение, според който трябва да бъде 25%. Така че в тези граници, в тези граници държавите членки е, могат сами да определят е, колко да бъде процента на ДДС. Не само Румъния, но и други държави членки, които са изправени пред сериозни трудности от фискален характер, предлагат да се повиши ДДС, страната, която аз познавам най-добре, повиши ДДС от 18 на 21% в, съседни, в някои съседни страни. Повишението беше още по-чувствително. Ясно е, че данъчната основа за ДДС е много широка и повишаване на данъка с 1% пункт осигурява значителни приходи за държавите членки. Разбира се, аз разбирам това, което искате да кажете за регресивния характер на данъка и за това, че държавите членки разполагат с възможности да решават социални проблеми и да осъществяват социална политика. Но това, което вие е, повдигнахте е много важен е, въпрос. Групата по данъчната политика е форумът, е, в който ще обсъждаме опита на държавите членки в областта на данъчното облагане и също така ще разменяме положителен опит, както и отрицателен опит Целта е да, да извлечем полките и от благополучията, и от неблагополучията. Тъй като мнозинството от държавите членки се нуждаят от фискална консолидация, се води дебат и за тази цел размяната на опити на най-добри практики ще бъде много полезна. Благодаря. Благодаря. Госпожа Есая има думата. Данъчната политика, както всички знаем, е един от най-мощните средства за оказване на влияние върху различните политически области. Това е, тя дава възможност държавите членки да се върнат към добро финансово състояние. В периода на економическата криза има сериозен натиск за приемане на обща економическа политика. Какви разговори водите вътре в комисията, им предвид с финландския комисар Оли Рен, за това по какъв начин можем в дългосрочен план да няма конфликти, предизвикани от, националния, от притесненията за загуба на национален на суверенитет. Като имаме предвид, че националните парламенти се притесняват от тези разговори за данъчна политика, за общо данъчна политика и за нивото на равнището на общото данъчно облагане в много държави членки започна да се обмисля а, въпроса за това, кои данъци могат да бъдат повишени като ДДС. Но в много държави членки данъчната система има едно много слабо звено и това е събираемостта. Укриването на данъци на много места се е превърнало в национален спор. Ето защо ми се струва, че ние можем винаги да, че ние много лесно се ориентираме а, към облагане с данък на работещите. И така, как да осигурим по-добра събираемост и по-добра процедура на събираемост в бъдеще? Как да подобрим качеството на данъчните системи? Ние се опитахме да подобрим сътрудничеството, за да предотвратим данъчните измами и укриването на данъци, но как можем да организираме нещата по-добре, така че данъчната система да стане разбираема и ясна за хората. Третия въпрос, който искам да повдигна, е свързан с ДДС. Въпрос, който наскоро беше повдигнат в много държави членки сектора на услугите и трудоемките сектори изпитват затруднения. Някои разходи, като че ли не, не изпитват в такава степен въздействието на ДДС. С други думи, е, ние наказваме, така да се каже, по-малките предприятия. Благодаря. Благодаря ви много за въпросите. Първо по въпроса за економическото управление. Мисля, че това е много важен въпрос. Трябва да намерим подходящия баланс. Не е добре да се намесваме в суверенитета на държавите членки, членките. Имат право сами да определят политиката си, но от друга страна е добре да се погрижим тези политики да са устойчиви от гледна точка на приложението на пакта за стабилност и растеж, както и от гледна точка на макроекономическата стабилност. Що се отнася до данъчното облагане, има хармонизирана система в областта на косвеното данъчно облагане. Разбира се, Нещата винаги могат да бъдат подобрени. Е, в областта на прякото данъчно облагане предлагам хармонизиране на данъчната основа за корпоративния данък, защото това е много важно е, за развитието на вътрешния пазар. Но не мисля, че трябва да отидем по-нататък и да се захванем да хармонизираме данъчните ставки, защото в крайна сметка държавите членки сами определят политиката си в тази област. Така че тук основният въпрос не е хармонизирането, е по-добрата координация на дейността. Бих искал да заработи една система, в която държавите членки чрез групата с данъчната политика ще могат да координират дейностите си и да се учат едни от други, така че техните системи да станат по-интелигентни и по-ориентирани към растеж. Що се отнася до събирането, събираемостта на данъците, и до укриването на данъци. И това е сериозен въпрос, особено сега в момент на криза. Така че се надявам, че решението за създаването на Еврофиск ще даде възможност за борба с тези проблеми, поне в областта на ДДС. Разбира се, необходимо е време, за да се създаде е, структура, която да даде възможност за по-бърз обмен на информацията между държавите членки, е, за да се приборим с трансграничното избягване на ДДС. Работим също и е, с, с е, данъчните служби и Олаф по въпроса за цигарите и други стоки, които подлежат на налагане на акциз защото и с акцизите има измами. И ще чуете скоро информация от нас и за дейността в тази област. Що се отнася до ДДС и до нивата на данъците в трудемките отрасли, знаете, че директивата за ДДС изисква държавите членки да прилагат намалени ставки за трудемките сектори, но решението в крайна сметка остава от държавите членки. Ако питате за личното ми мнение, що се отнася до а, изключенията, а, от е, ДДС е, и е, други подобни мерки. Аз не съм им особено голям фен. Не мисля, че те успяват да постигнат целите, за които са били създадени. Но в крайна сметка държавите членки трябва да имат възможност в рамките на директивата, разбира се, да дават възможности за намалени ставки за секторите, които са по-трудемки. Благодаря. Давам думата на госпожа Басеско. Thank you so much. Uh, I... Благодаря много, господин комисар. Имам един въпрос към вас. По отношение на данъците към, в финансовия трасъл, как можем да защитим крайния потребител, т.е. клиентите на банките, така че да не се прехвърлят към тях тези разходи? Също така искам да направя един комисар, коментар, показаното от колегата, който бе притеснен от увеличението на е, ДДС в Румъния. Трябва да му кажа, че решението за увеличаване на ДДС в Румъния бе взето е, във връзка с е, споразумението с Международния валутен фонд. Взехме решение да увеличим ДДС, защото първоначално мерките имаха за цел да се намалят пенсиите с 15% и заплатите е, от бюджетния отра... сектор е, с 25%, но това бе отхвърлено и за това крайното решение бе да се връщи ДДС. Благодаря, господин комисар. Благодаря е, за вашия въпрос, благодаря и за коментара. Първо по въпроса за възможностите за за опасността разходите за данъка за финансовите транзакции да се прехвърли към потребителите. Това е един важен въпрос, който трябва да се анализира, когато говорим за въздействието на тази мярка. Това е важен въпрос и е, трябва да проверим как точно ще се отрези на потребителите това решение е, за данъч, данъка върху финансовите транзакции. Сега, другия важен въпрос е дали ще можем по този начин да се справим с променливостта на пазарите. Това е доста сложна тема, има различни мнения тук – така че решението не е лесно. И когато правим такива предложения, трябва да сме изключително внимателни. Защото ако не вземем преди всички възможни отрицателни въздействия на това предложение, по-късно може да се окаже, че сме направили грешки. А пък аз не бих искал да правим грешки при такива важни въпроси, като данък върху финансовите транзакции или евентуалния данък върху финансовата дейност. Сега по въпроса за ДДС, това беше по-скоро коментар от ваша страна. А не е въпрос, но тук искам да кажа, че отново в тази област решенията се вземат от държавите членки. Румъния взе това решение в съответствие с настоящата директива за ДДС. Става дума за ставките. Иначе други е, въпроси е, в областта на ДДС е, подлежат на обсъждане с Румъния. Е, обсъждаме ги, но все пак е, е, от що се отнася до самата ставка, ако а, тя е между 15 и 25%, държавата членка а, взема това решение. Благодаря много, господин комисар, казва председателя. Има ли други въпроси? Ако не, тогава. Нека да припомня на колегите и на вас, господин комисар, че е, на заседанието на координаторите на Комисията по економически и парични въпроси взехме решение за законодателните и политически приоритети за 2010 и 2011 година. Първо, оценка на въздействието на данъка върху финансовите транзакции. Днес говорихме за това. Второ, преразглеждане на директивата за данъчно облагане в областта на енергетиката. Съобщение е, за данъците и развитието, предложение за минимални равнища, предложение за ДДС и ваучерите, зелена книга за новата стратегия за ДДС, съобщение за а, политиката в областта на, гражд... на а, данъците, гражданите на първо място и законодателно предложение за консолидираната е данъчна основа за корпоративния данък. И тук, господин комисар, бих се радвала, ако можете да направите няколко коментара. А, сега имаше и други е, приоритети. Е, първо, бъдещата стратегия за ДДС. Очаква се тази стратегия да дойде 2011 година. Съобщение и координиране по данък върху наследството и при разглеждане на е, данъчното облагане на лихвите. И на изплатените авторски права. Можете ли да ни дадете малко а, повече коментари за консолидираната данъчна основа за корпоративния данък? Благодаря много. Много се радвам, че и вие се занимават, а, и че и за вас са приоритетни от тези области, които са приоритетни и за нас в комисията в областта на данъчното облагане. Сега, по отношение на корпоративния данък, трябва да оценим, а, да, да видим а, въздействието, оценката на въздействието и в зависимост от получените резултати ще излезем с предложение през първата половина на 2011 година за консолидираната данъчна основа за корпоративния данък. Има различни е, възможности. които се обсъждат първо. Дали да говорим за CCTB или за CCCTB. Дали е също така на... да говорим за задължителна мярка или за, мя... за мярка, която да се прилага по избор. Това са нещата, които се обсъждат председателят. Благодаря. Господин Шемета. Благодарни сме ви за присъствието и се надяваме в близко бъдеще пак да ни посетите. Now, ladies and gentlemen, Дами и господа, за съжаление трябва да прекъснем заседанието до 4.30, защото докладчикът не е тук, докладчиците сянка също ги няма. Пак ще се видим в 4.30. Благодаря ви. Right. We are resuming the meeting. Нека да подновим заседанието. And we are at point four. Стигнахме до четвърта точка. Качеството на статистическите данни в условията на процедура при прекомерен дефицит. Господин Карас има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря много за това, че преди гласуването мога да кажа още няколко думи. В рамките на пленарни разисквания и заседания на нашата комисия в Страсбург ние вече разгледахме въпроса за Евростат и промените по отношение на правомощията на Евростат – Междувременно вече имаме и изменения по резолюцията. Трябва да ви кажа, че информацията, която получихме от съвета след разглеждането там на резолюцията е, че резолюцията не е разводнена от съвета, така както се опасявахме. Наистина събитията в Гърция показаха, че са необходими е, повече контролни правомощия за комисията, респективно Евростат, така че да се избегнат подобни е, проблеми в бъдеще. Що се отнася до внесените предложения за изменения, мога да ви информирам за това, че че с изключение на две изменения, всички останали предложения за изменения а, са включени в списъка за гласуване с плюсче. Те отговарят изцяло на духа на моя текст. 23-то изменение и изменението на колегата Брокаш е, е, относно преамбюла е, са единствените, при които съм сложила едно минусче, тъй като става дума за правни положения, които вече са част от действащото законодателство. Имам предвид най-вече точка 23. А по отношение на е, съображение номер 14 от преамбюла, трябва да поясна, че аз не съм категорично против, но междувременно въпросът бе изчистен, така че няма проблем по този текст от преамбюла. А що се отнася до е, анкетната комисия на парламента предложението, което бе внесено, не получи одобрение в пленарна зала. Независимо от това, че очевидно имаше така, и значителна част от депутатите, които настояваха за създаването на такава комисия. След като обсъдихме нещата, трябва да ви кажа, че независимо от устното изменение, което съм внесъл, аз бих задраскал думичките отговарящата страна и бих е, добавил някои други е, е, пояснения, така че да стане ясно, че сме се получили от грешките, които сме допуснали и от обсъждането и изясняването на всички въпроси, които са ни създавали главоболие. Така че Устното изменение в първоначалния му вид ще отпадне, а сега вече с няколкото добавени думи, за които ви споменах, ние ще променим в желаната посока съответния текст. Позволете ми да изразя пожеланието компромисните е, предложения да бъдат е, гласувани. Благодаря много на всички, които ми помогнаха при изготвянето на този текст. Е, това беше едно прекрасно сътрудничество и наистина, след като знаем какъв е резултата и от разглеждането при съвета, можем да бъдем доволни. Благодаря ви, господин Карес. Докладчика в сянка иска ли да каже нещо? като един от тях искам да благодаря на докладчика за това, че консултациите започнаха от самото начало и това даде свои резултати, както виждаме. Има съгласие по много от измененията. Всички ние сме за проверките и констатациите трябва да се е, уважават. Мисля, че ние осигуряваме всички възможности и инструменти на Евростат, за да създават е, комисии за проверка. Предоставяме на тях да решат кое е най-доброто. Надяваме се, че когато се стигне до гласуване днес след обяд, измененията ще бъдат одобрени. Стигаме до пета точка от дневния ред – финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик е Томас Хендъл. Господин Клутер, иска иска да каже нещо. Бих искал да извиня господин е, Хендел, тъй като той е, има здравословни проблеми през тази седмица. Помоли ме да кажа няколко думи вместо го. Томас Хендел благодари за доброто конструктивно сътрудничество. Внесени са редица предложения за изменения, които са наложили някои известни преговори и са постигнати компромиси, които според е, докладчика би трябвало да се подкрепят. Става дума за два основни момента от наша гледна точка. Част от е, предложените от докладчика текстове са смекчени, но това е в крайна сметка и целта на всички преговори, консултации за компромиси. При компромис Б става дума за това да се попита комисията и най-вече да се призове комисията да се създаде един фонд в който да участват и предприятия, е, които е, са печеливши и които същевременно се опитват да преместват производствата си. Е, те би трябвало да участват в преодоляването на социалните последствия от техните действия. Това е важен инструмент ние по този начин настояваме пред комисията тя да включи предприятията в преструктурирането на економиката по един много по-действен, по-ефективен начин, отколкото до сега. Освен това, се настоява и за това синдикалните организации, социалните партньори да бъдат включени в е, взимането на решения. И е, друг важен момент е да се опрости процедурата за е, отпускане на средства и е, най-вече процедурата за внасяне на молби за помощи от е, Фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря. Госпожа Хъбнер иска думата. Всъщност аз не поисках думата, но след като ми я дадахте, искам да кажа, че в групата на ЕНП ние работихме също така заедно с либералите и с колегите от групата на консерваторите и реформаторите. В компромисите, предложени от господин Хендел, не отразяват становищата, изразени в нашите изменения. Така че в окончателната ни позиция ние ще се придържаме към въпросите, които повдигнахме в измененията. Боим се, че окончателните компромиси не отчитат необходимостта от подкрепа за промените в Европа, насочени към повече конкурентоспособност на индустрията. Господин Хендел, мисля, че знае това, просто исках да го повторя. Ние изразихме становища, които не са отразени в компромисите. Thank you very much. Udo, you want to say something? Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich vertrete... Благодаря, господин председател. Аз е, представлявам госпожа Подимата тук, която е нашия докладчик в Сянка. Госпожа Подимата е участвала е, активно в е, консултациите е, госпожо Хъбнер, е, аз не знае какво точно се е случило по време на консултациите, но е, трябва да ви кажа, че тук са представени позициите на три политически групи. Не знае защо не се е стигнало до по-широко съгласие. Може би ще можем да изясним този въпрос в последствие. Ние споделяме основната цел и намеренията на докладчика. Госпожа Подимата смята, че предложенията са особено важни. И най-вече съществено е това, че не става дума за е, определена фирмена политика, когато говорим за фонда за глобализация, а че трябва да имаме предвид най-вече структурните аспекти е, и е, подобряването на условията за труд в отделните региони. Всичко това би трябвало да се развежда в контекста на стратегията Европа 2020 е, и желанието да насърчим устойчивото развитие на регионите. Ето това е червената нишка, която е очертала нашата колежка по димата. Подкрепяме доклада, подкрепяме и становището, защото става дума за нещо особено важно, което е важно и от гледна точка на ресора на нашата комисия. Затова ще подкрепим доклада и становището. Благодаря, господин председател. Становището е по доклад е по в съответствие съвместна процедура между економическата комисия и бюджетната комисия. Аз мисля, че когато видим оценката на потребностите от този фонд, всички предложения насочени към неговото подкопаване не бива да се допускат. Аз нямам пред себе си компромисите. Не знам как са третирани въпросите, но има един много важен въпрос, споменавам ги – тъй като е свързан и с повдигнатото от госпожа Хюбнер. Е, това е за участието на социалните партньори и социалния диалог в предприятията, в е, които се освобождават работници. Опитът, който натрупахме, особено в Ирландия, говори за това, че тогава, когато няма социални партньори, които участват в процедурата, фонда не се използва ефективен. Страните, в които нещата вървят добре, са страни като Германия и Австрия. Там участват социалните партньори от началото до края на процедурата. Нещата вървят зле в страни, в които синдикалните структури е, не участват в е, диалога. Този въпрос е много важен и от тази гледна точка смятам, че първоначалния вариант, то е по-конкретно пета точка, заслужава да получи подкрепа в окончателното становище на комисията. Някой друг иска ли думата? Заповядайте. Благодаря. По този въпрос съм внесла някои изменения, за да променя общата тоналност на доклада с две цели, тъй като от юридическа гледна точка текста е непрецизен и второ, с оглед на някои противоречиви аспекти. Първо се иска мобилизиране на фонда. Заедно с това обаче се добавят критерии, които осложняват това. Смятам, че трябва да вървим към упростяване комисията би трябвало да внесе следващия годишен доклад за средносрочна оценка. Ние ще предложим нашето становище по мобилизирането на фонда. Фондът е много важен не само по отношение на структурните фондовете, този фонд е също така много важен инструмент е, като отговор на кризата. Господин Клутер, искате ли да добавите нещо накрая? Благодаря ви. Смятам, че казах всичко това, което бях натоварен да кажа. Мога само да ви призова да се е, съгласите с постигнатия компромис и да го подкрепите. И се надявам, че сега при второто гласуване ще постигнем желания резултат. Благодаря. Yeah, sure, we'll change to. Yeah. Okay, Mrs. Bowles is not available. I go on that side, see if you come here what you So we can inform that we go to voting time now to take up the voting card. Okay, get your voting cards because it's vote. Добре, сега преминаваме към гласуването, така че моля пригответе картите си за гласуване. Oh, I get the fun bit, Just in time. Uh, Thank you very Right, everybody, have we, have we got cards? Добре, всички имат е, ли картите си на разположение? Ако да, нека да направим едно тестово гласуване, за да видим дали всичко работи. Добре, моля, гласувайте. Край на гласуването. Изглежда, че повече карти са сложени в машините, отколкото хора са гласували, но изглежда, че няма технически проблеми, така че преминаваме към проекта доклада на господин Карас за качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит. Гласуваме по изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение А. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 23. За, против, въздържали се, приема се приема се струва мислено. Нека да направим електронна проверка по изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Госпожа Люлин. Коментари без микрофон.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 Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Към 30 има устно изменение на докладчика. Предлага се да се променят думите и държавни пенсионни фондове с думите включително държавни пенсионни фондове за, против, въздържали се, приема се.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 по девето изменение има устно изменение с промяна в последния момент. Промяната е следната да се извадят думите да посочи отговорните лица от устното изменение. Така че устното изменение комисията уточнява как точно се събират и оценяват финансовите статистики държавите членки и как това било правено в миналото, да си, е, ще трябва да достигне до съответните заключения, които ще бъдат изложени пред Европейския парламент. Това е новото основно изменение за. Това е основното изменение Извадиха се думите за отговорните лица. Против, възражали се. Не ми е ясно. Нека да направим проверка. И така гласуваме по устното изменение с неговата промяна. В променената му версия. Има ли кой да пусне гласуването? Адолфо изчезна. <laughs>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 Всички ли гласуваха? Приема се. По 15 изменения за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля. 18 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против. Нека да направим електронна проверка по 19, тъй като резултатът не е ясен. Всички ли гласуваха? Приема се с два гласа разлика. 20 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия текст с измененията. Електронно гласуване, моля гласувайте. Right, Всички ли гласуваха? Приема се с 38 гласа за, 1 глас против, 1 въздържал се. Така че поздравления на господин Карас. Можете да ръкопляскате. At least I got one with the rapporteur on this. Okay. Okay. Um, this is now the draft resolution. Сега проект като резолюцията за Европейския за Европейския механизъм за финансова стабилност и Европейския механизъм за финансово стабилизиране. Първия първоначален параграф, който е за. Анблок до къде? Можем ли да гласуваме анблок? Можем да гласуваме анблок до трети параграф. Или поне точките от преамбюла. Айде тогава малко по-бавно. И, и така, до параграф А, минус А. И така, амблок целият текст, който започва имайки предвид. Приема се. Параграф А нова от групата на социалистите. За, против. Въздържали се. That, um, A, Нека да проверим този параграф. Приема се. Параграф минус АА, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф А. Искате да проверите АА. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Преминаваме към параграф А. За, против, въздържали се, приема се. Параграф Б. Това е параграф без изменение от групата на стилистите. За, против, не можах да разбера. Добре, връщаме се към параграф Б. Който е за, против, въздържали се, приема се. Параграф С. За, против, въздържали се, приема се. Параграф Д. За, против, въздържали се, приема. Параграф Е. За, против, въздържали се, приема се. Компромисното предложение от зелените за, против, въздържали се, приема се. Втори параграф с изменение от НЕП за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2а. За, против, въздържали се, приема се. 2Б за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети параграф за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че варианта на НП пада, но можем да гласуваме изменението внесено от социалистите и демократите за, против, Въздържали се. Нека да проверим. Отхвърля се с един глас. Добре, че направихме електронна проверка. Сега преминаваме към 3А нова за, против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф с устно изменение, внесен от социалистите и демократите. Тук мисля, че имаме по-скоро езиково изменение. Който е за, против, въздържали се, приема се. Пети параграф за, против, въздържали се, приема се. Шести параграф. Първи вариант. За, против, въздържали се, приема се. Седми параграф. За, против, въздържали се, приема се. Седем а който е за, против, въздържали се, приема се. 7Б за, против, въздържали се, приема се. 8. Оттеглено от НП. Стигаме до 8 варианта на АД за, против, въздържали се, приема се. 9Б в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети параграф за, против, въздържали се. Девети параграф, варианта на социалистите. Да направим електронна проверка. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Първоначалният девети параграф за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение на социалистите за, против, въздържали се, приема се. 11-то изменение от зелените за, против, въздържали се. Да проверим. 11-то изменение. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Преминаваме към 11 параграф, варианта на социалистите за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 параграф от НП за, против, въздържали се. Мисля, че са отхвърля, но да проверим. 11 параграф, вариант внесен от НП. Приема се. най-сетне можем да преминем към 11А от зелените. Да, за, против, въздържали се, приема се. 11Б нова две части. Първата част за, против, въздържали се. Да проверим. Първата част Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Смятаме, че втората част пада. Следователно преминаваме към 12 параграф, който е за, моля да гласува против. Въздържали се. Приема се. Параграф 12а, нов, с устно изменение. Първоначалният 12а пада. Устното изменение казва, че емитирането на еврооблигации съответства на изискванията на пакта стабилност и растеж. И така, който е за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Да, приема се. Преминаваме към 13-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. И така, първоначален параграф 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 ти параграф. Сега гласуваме изменения текст по електронен път. Моля, гласувайте. Приема се. Благодаря ви много. Сега преминаваме проекто становището на Томас Хендел за финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Компромиса. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това първо изменение е оттеглено, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Останалата част отпада по е, точка 1 от първи абзац. След това е изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение без. за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 и 7 за, против, въздържали се, приемат се. Останалите отпадат до 11. 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, отхвърля се. Измененията 12 и 13 за, против, въздържали се, приемат се. Преминаваме към компромисно изменение Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали Мисля, че се приема поради това, че е НП се въздържа. 17. Нека да направим проверка. Жан Пол. 16 бе отхвърлено. Никой не гласува за. 6, така че гласуваме по 17 електронна проверка. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 и 20 за. Против. Нека да направим проверка. По 19 и 20. Моля, гласувайте. So everybody voted, votes closed, that's carried. Край на гласуването. Приема се. 21 отпада. Компромис на изменение е едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение е 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 26. За. Против въздържали се, нека да направим електронна проверка. Мисля, че сме... че гласовете са много близо. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, 29 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуването по текста с измененията. Моля, гласувайте по електронен път. Приема се. Поздравления на докладчика. Това ли е всичко? Няма повече доклади за гласуване, така че преминаваме към директивата за капиталовите изисквания 4. Um, um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 I'm sorry, colleagues, there's just a slight technical hitch here and it's called the... Извинявайте, технически проблем, който състои в това, че председателя трябва да присъства на трилог, което означава, че един от заместник председателите трябва да поеме. Ah, what you have? Okay. okay, let's proceed further. Преминаваме към обсъждане на доклада на господин Карас. Имате думата. Господин председател, госпожи и господа, ние вече разговорихме по проекта за доклад във връзка с преразглеждане на директивата относно капиталовите изисквания ДКИ 4, както е работното название тук в е, комисията. Доста обстойно говорихме по тези въпроси. Е, аз мятам, че е, Междувременно мога да заявя, че решенията на Г20 по отношение на база 2 е, и така, предложенията за преразглеждане на ДК и 4 са погрешни. Г20 не се ангажира е, с точен график за прилагане на база 2 и освен това не прие тезата за необходимостта от неотложни действия. А именно тези неотложни действия са необходими, за да излезем от кризата. Необходими са ни действия за насърчаване на конкуренцията, на конкурентноспособността и за създаването на една глобална рамка, която да противодейства на евентуални деформации и изкривявания. в е, момента, в който настъпи критична ситуация, след това вече се действа е, пожарникарски, но на ето сега става дума за това да предприемам едни е, последователни действия по отношение на капиталовите изисквания и е, най-вече по отношение на ликвидните капитали. Това е за нас особено важно. Естествено, на първо място съдържанието, същността на решенията, а след това вече и графика, сроковете. Но първо трябва да се споразумеем по отношение на съдържателните елементи. И аз ще ви напомня, че в е, нашия доклад има много съществени моменти. Те са два на брой. Първото, което за нас е особено важно, е базовския комитет и комисията се призовават да преразгледат рамката и да я приспособят към реалната економика, да разгледат въздействието и върху реалната економика. И на второ място ние поставяме искането кумулативният ефект на действащите към момента е, мерки и правила на финансовия пазар да е, се свържат с всички документи и дискусии, които водим в момента, именно е, преразглеждане на директивата относно капиталовите изисквания, гарантиране на влоговете, уреждане на въпросите за евентуален банков данък, за корпоративния данък, за правилата за действие на банките. Всичко това е един пакет, който трябва да се развива като пакет. А ето, че сега в резултат на решенията на Г-20 ние всъщност няма да променяме нищо по същество в нашия доклад. Ние настояваме за уреждане на нещата, за преразглеждане на директивата или на база от 2, както я наричаме, независимо от това, как, че очевидно Г20 не вижда спешния елемент и не се ангажира с точни срокове. Ние във всеки случай продължаваме да работим и настояваме за съответните съществени изменения. И след това ще говорим и за сроковете. 258 са измененията и а, това е наистина един солиден брой. Като имате предвид, че става дума не за законодателен текст, а за политическо волеизявление от страна на Европейския парламент във връзка с до разглеждането на директивата и за изясняване на въпроси, свързани с Базел 2. Една голяма част от измененията отговарят на духа на доклада. Както сигурно предполагате, е, поради ограниченията във времето и в е, обема на текста, аз е, не можех да включа всичко това, което според мен е необходимо в този доклад. Така че в този смисъл съм благодарен за внесените изменения, които представляват допълнения. Но мисля, че е важно да осъзнаем едно, че в момента ние говорим е, за политическата фаза и по-скоро за политическият характер на текста. Е, така че е, за мен акцентът е върху политическото значение на това послание на този доклад. А по-нататък е, ще говорим вече за техническите подробности, но в този смисъл измененията са много важни. И така, ние желаем е, да гарантираме равнопоставеност по отношение на конкурентите на пазара и същевременно отговорност, е, защото не бива в никакъв случай да позволяваме на онзи, който последен използва някакви инструменти на финансовите пазари и на банковия сектор да прибере и цялата печалба. Ето това е нашата политическа задача. Ние би трябвало да намерим е, е, баланса между различните форми и инструменти на финансовите пазари. Дека и 4 все още не е е, достигнала фазата, в която може да бъде внесена за гласуване, така че ние ще е, трябва да изчакаме е, заседанията на Базелския комитет, които надявам се ще приключат с правилните решения. След, във всеки случай комисията трябва да реагира на решенията на Базелския комитет. Освен това, ние изчакваме също и решенията на Г-20 относно сроковете. При всички положения е необходимо едно изследване, едно проучване за оценка на въздействието върху реалната економика. Комисията би трябвало при всички положения да поеме заедно с Европейския парламент водещата роля при изпълнението на решенията на Базелския комитет. Разнообразието на търговски, е, на финансови е, модели е според мен нещо важно. Правната форма не е толкова важна, но качеството на капитала е особено важно. Ние имаме инвестиционни е, банки или е, фондове, имаме е, акционерни банки, имаме и други банки от типа на кооперациите и спеставните каси. Що се отнася до внесените изменения, мога да кажа, че по отношение на е, миноритетните дялове, по отношение на е, осигурителните е, мерки, съществува е, единодушие, очевидно, няма големи противоречия. Мисля, че някои различия по отношение на е, дериватите могат да се преодолеят в рамките на консултации. Що се отнася до риска от концентрация на определени квалифицирани ликвидни форми на капитала, мисля, че можем да намерим някакво общо решение. Всичко това естествено се свързва и с основното ни виждане и така някои опасения, свързани с прекомерния коефициент на ливеридж. Освен това, аз мятам, че би трябвало да разберем какво точно включва понятието коефициент на ливарич и какъв ще бъде е, желание ефект, най-малкото какъв е очакваният ефект. Мисля, че е, на базата на внесените изменения ще можем е, да намерим е, база за консултации и естествено много се надявам, до 6 септември да се споразумеем и за съответните компромиси с докладчиците в сянка. Аз още днес ще насрача дата за разговори с тях, а след това по време на лятната вакансия, когато прекратим заседанията тук, ще се вижда. Ще продължим да контактуваме по имейл или по телефона. Благодаря на всички предварително. Искам да помоля всички, които се изказват, да не се изказват в продължение на повече от 3 минути, тъй като ни предстоят още 3 доклада. Сега докладчите в сянка, господин Булман. Благодаря, господин председател. Наистина ще се справя за 3 минути, поне така си мисля. Да, ето сега докладчикът вече ме слуша. Споделям оценката на колегата Карас за катастрофалното отношение към темата, показано от Г-20 в Торонто. Няма оправдание за това, че не се предлага една разумна реакция и адекватна реакция на е, ситуацията в момента. Това в никакъв случай не укрепва доверието в е, политиката. Е, напротив, гражданите се обезверяват все повече. Ние започнахме с тази тема и разговора с комисаря Шемета Идеята ми и при предишното изказване и сега е, че европейците в крайна сметка не могат да покажат е, какво искат, е, на къде са потеглили и е, човек остава с впечатлението, че нашите лидери не знаят на къде трябва да върват. Затова комисията би трябвало да бъде много по-активна в рамките на процеса Базел 2. Трябва много по-прозрачно да обсъжда въпросите с държавите членки и да потърси една обща европейска стратегия. Ако не може да се намери основата за общи действия в този е, сектор, тогава най-малкото да, да знаем или най-малкото да се предложат някакви други мерки. Колегата Карас. Е, каза някои неща, които ме навеждат на мисълта, че не бива в никакъв случай да създаваме впечатлението, че се намесваме в конкуренцията, в условията на конкуренция на банковия пазар. Едно във всеки случай е много важно и най-вероятно ще става дума и през следващите седмици за това. Когато се появят проблеми в бъдеще, не бива да обвиняваме само банките, защото една голяма част от сигналите могат да се извлекат от наличните данни, от наличната информация. Благодаря много на колегата Карас за това, че той поддържа разнообразието в е, банковия сектор, но все пак си мисля, че освен разнообразието е много важно да се ръководим от фактите и от информацията, с която разполагаме. Освен това не смятам, че независимо от това, че ни застрашават някои деформации по отношение на конкуренцията, ние не бива да се плашим от това да регламентираме дейността на този пазар. Ние е, няма да решим нещата само с е, и 3 е, и 4. Ние ще трябва да разпишем нашите правила. Ние ще трябва на всяка цена да определим капиталовите изисквания, защото ако се забавим, ако не го направим, ще бъдем наказани. Да, банките продължават естествено да действат и продължават да действат и рисково, докато няма правила. Госпожа Форт има думата. Uh, Благодаря на господин Карас и на колегите, които внесоха изменения. Съгласна съм с казаното от вас за това, че е необходимо да се избере подходящия момент за приемане на нови правила за банките. Също така трябва да има международно споразумение. Мисля, че Г20 обърна голяма част на тези въпроси и отразява коментарите на много колеги. Г20 е, обръща внимание на въпроси, свързани с е, етичната опасност или моралната опасност. По въпроса за стрес тестовете, много е важно да да подкрепим господин Карас за стрес тестовете за дериватите. Се говори за централен клиринг, за стандартите. Също така е необходимо онези, които, трябва, които използват финансови директиви, да не бъдат наказвани. Що се отнася до счетоводните стандарти, разочарована съм. Не смятам, че винаги ни е необходим еднотипен подход и за регулаторите, инвеститорите и данъчните служби Възможни са различни решения. Говори се много за коефициента на Ливарич. Има данни, че институциите имат твърде висок коефициент, така че да не се отдалечаваме от крайната цел, която е да се контролира ливариджа. Що се отнася до ликвидността, трябва да се ограничат рисковете от концентрация, но също така са ни необходими и ликвидни активи. Обезпечението или секюритизацията е възможно да станем свидетели на известно отваряне на пазара на секюритизацията. Да не забравяме, че този пазар може да ни даде е, отговор на някои от е, проблемите, така че да не затваряме вратата. Що се отнася до новия капитал, някой предлага, каза, че промените в капиталовите изисквания могат е, да, да бъдат твърде строги. Благодаря. Господин Клуте, друг докладчик Сянка. Äh, Нямам какво много да добавя. Колегите преди мен вече изложиха най-съществените моменти. Моята парламентарна група е внесла няколко предложения за изменения. Опитали сме се малко да поизострим формулировката, да я направим е, така по е, силна и е, по-насочена към бъдещето. Ще видим какво ще се случи. Господин Ламберт се докладчик сянка, но не се е записал за изказване. Благодаря, господин председател. В политическия контекст, съгласен съм с много от нещата, които бяха казани. Действително, срещата на Г-20 представлява един ужасен пример за това какво не трябва да се прави в глобален план и трябва да настоим нещата да се променят колкото по-скоро, толкова по-добре. За това трябва да получим силна подкрепа на парламента. Е, смятам, че въпроса за е, надзора и другите въпроси е, и начина по който те се третираха на среща на Г-20 показва, че единственият начин да бъдем чути, ако говорим с един глас, ако имаме обща позиция и сме доказали, че това е възможно. Така че самият фа... така че това е много важно. Важно е да го направим. И е, съгласен съм с господин Карас, че е важно също и колко бързо ще го направим. Няколко коментара. Е, казваме, че банките е, настояват да сме внимателни с начина по който въвеждаме поетапно различните мерки. Да, разбира се, трябва да чуем това, но трябва да зададем и условията си. Ако въвеждаме нещо поетапно, по един планиран начин, тогава банките трябва да приемат някакви допълнителни е, ограничения, например, да сложат някакви ограничения върху това какво плащат на изпълнителните е, директори. И въобще, ако те искат от нас да сме по-меки при въвеждането на марките, тогава и ние трябва да си поставим условията да не продължават да, е, да плащат абсурдно високи заплати на директорите си. Що се отнася до реалната економика, съгласна съм с господин е, Карас, най-важното е финансовия отрасъл отново да поеме нормалната си роля на финансиране на реалната економика. Но точно това трябва да видим, че се случва. това искаме. А, ако а, те искат от нас постепенно да въвеждаме мерките, тогава пък ние трябва да настояваме те да финансират реалната економика, защото това в момента не се случва. Що се отнася е, до другите изменения, няма да навлизам в подробности, но е, най-важното е да кажем да, искаме да е, има равнопоставеност на пазара, но това все пак е и някакъв вид идеал. Идеал идеална равнопоставеност няма, защото планетата ни е многообразна, така че трябва да сме готови да настояваме на това, че искаме глобални мерки, но също време, но ако не е възможно да се постигне глобално споразумение по тези мерки и данъка за финансовите транзакции и други, да кажем, че Европейският съюз ще е, приеме свои мерки по въпроса, че няма да се поддаваме на някаква глобална координация, която е, твърде много се бави. Благодаря. Госпожа Люлинг има думата. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че съм съгласна с нашия докладчик и по-специално казаното в експозето, това, което се случи в Торонто или по-скоро това, което не се случи. поставя допълнителен акцент върху това, което ние в Европа трябва да направим за финансовата регулация. Виждаме, че независимо от усилията на мнозина, основните економически сили не, нямат координиран подход по отношение на стратегията за излизане от кризата. Всеки действа спрямо своите представи, своите традиции. Ето защо ние трябва да бъдем изключително внимателни към онова, което правим. Много е важно да намерим баланс между изискванията за ограничаване на риска и ограниченията, пред които е изправена европейската економика. Също така трябва да се следи да следи много отблизо това, което правят нашите конкуренти. Много е, съществува риска всички да се окажат в едно положение и не би трябва да допускаме Европейския съюз да се окаже в неизгодно положение. Аз внесах изменения. Само ще добавя към казаното от господин Карас няколко... Първо за коефициента за ливарич. Това се прилага само към рисковите или спекулативни класове активи Смятам, че няма смисъл да се въвеждат един или два коефициента. Ние трябва да направим така, че правилата да се прилагат спрямо а, пласирания, които представляват реален риск. Аз мисля, че класификацията заслужава да бъде обсъдена внимателно, в това число от Европейската комисия. Второ, връзка с депозитарната банка. Там виждаме, че се затягат условията. Аз се притеснявам да не отидем твърде далеч и дори ще възпрепятстваме осъществяването на тази дейност. Ето защо в своите изменения настоявам бъдещите норми за ликвидност да бъдат адаптирани към различните дейности на депозитарните банки, по-специално за инвестиционните фондове и а, ипотекарните инструменти. Ето, това е което исках да кажа, господин председател, като се надявам, че докладчикът ще отчете моите съображения. Благодаря. Господин Хокмарк има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че е важно, когато обсъждаме новия дизайн на структурната рамка, да подхождаме холистично финансовата стабилност не е просто нещо, което се отразява на един сектор от економиката. Това е начин да се погрижим, да има растеж, да има стабилни цени на активите и да има регулиране, което да подкрепя всичко това. Финансовата криза направи така, че твърде много се обръщаме, внимание обръщаме на платежоспособността, но не е това основният проблем в, в европейската економика. Основният проблем а, беше ликвидността, но още по-голям проблем беше доверието. И сега става ясно какво трябва да избягваме. Трябва да избягваме непредвидените последици. А, ако на... излезем с регулиране, което насърчи банките да разпродаде активите си, тогава ще стигнем до доста по-тежки последици. И мисля, че този тип непредвидени и нежелани последици са а, нещо, което трябва да избягваме по всякакви начини. Ако се върнем към резултатите от срещата на Г-20, става ясно, че през следващите години ще трябва да увеличи, да намалим бюджетните дефицити. Това означава, че от тази страна на економиката ще има свиване. Не можем също времено да законодателстваме по друг начин и в допълнение на това и да доведем до други свивания, например, чрез намаляване на отпускането на кредити, защото това ще доведе до още финансови проблеми и финансова нестабилност. Затова искам да подчертая казаното от докладчика за необходимостта от оценка на въздействието. Само така ще разберем как най-добре могат да се финансират инв... инвестициите и а, новаторството и да се насърчат възможностите за развиване на конкурентоспособността, като същевременно обаче се справяме с реалния проблем, защото трябва да има повече правила за рисковете на финансовия трасъл. И малко странно, че сега говорим за коефициента на ливеридж, за да разрешим един проблем. видяхме, че в Съединение, който, който реално нямаме. А пък този, това решение, което предлагаме, вече е доказано, че не работи в Съединените щати. Значи решаваме проблем, който нямаме с средство, което не помага докладчикът настоява много внимателно да а, видим какви правила определяме, защото опасността е да попречим на растежа и е, да подкопаем стабилността. Благодаря. Госпожа Берес. Благодаря. Господин председател, благодаря на докладчика за предложението, което ни дава възможност да изградим своята позиция преди да стане твърде късно и да ни представят предложение, по което трябва да работим в движение. Искам да изразя своето съгласие с доклада. Техническите аспекти на предложението ще могат да се дискутират в последствие. От политическа гледна точка бих искала да предложа на докладчика, или поне това намира отражение в моите изменения, три момента, които според мен са важни. Първо, въпроса за въздействието на това законодателство. В е, оценката на въздействието възникват някои проблеми, които следва да бъдат е, отчетени. Не само, че е, проблемът не е да, се, да направим така, че банките да са доволни. Въпросът е дали нашето законодателство, е, регулиращо дейността на банките, ще улеснява е, дейността им като органи, финансиращи реалната економика. Бих искала да получа вашата подкрепа за идеята предвид на девети член на Лисабонския договор и създаването на работни места, инвестиции – противен случай могат да се финансират инвестиции, които разрушават, унищожават работните места. И така трябва да видим какво е въздействието върху създаването на работни места. Вие споменахте, че Европа има една диверсифицирана банкова архитектура. Базълския комитет обаче не държи непременно сметка за запазването на тази диверсификация. Ето защо в оценката за въздействието трябва да видим какъв ще е ефекта върху архит... банковата